Dear colleagues, uh, eh, senior Commissario, dear Commissioner, I imagine that we can uh, start because today, as I, <laughs> as explained before, is uh, the eh, Господин комисар, скъпи колеги, е, както вече казах, днес е не просто последния ден от нашите заседания преди лятната вакансия, но и последната част от заседанието на нашата комисия. Започнахме вчера. Имаш много натоварен дневен ред и сега предпочитам да премина на италиански. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че сте тук. Да инконтрарла две волте, алиницио. Вече два пъти сме се виждали. Първо, първоначалното ви изслушване, след това преди около 6 месеца. Така че благодаря ви, че отново сте тук. Но добре знаете, че нашата комисия, тъй като има специфични компетентности, свързани с вашия мандат, могат да продължат точно с вас диалога с Европейската комисия. Има нови неща, стратегията за единния цифров пазар на комисията излезе. Много ни интересува. Друга тема е авторското право. Достъпа до дигитализирано художествено съдържание и аудиовизуално съдържание опазване на непълнолетните и малолетните, в цифровата сфера и производството на съдържание. Голямо предизвикателство за Европа. Обаче сега ще говорим за друго, а ще говорим за това какво се случва с а, преразглеждането на директивата ВМС. А, много е спешна за нас тя при предишния законодателен мандат имаше доклади по този въпрос, имайки предвид голямото сближаване и желанието да имаме равни условия на медиите и операторите, е добре а, да има преразглеждане на директивата. Започна консултация с всички държави и членки. А, надяваме се, че това ще приключи така, че да даде възможност 2016 година, първите месеци, да се разгледа тази тема. Същата програма за инвестиции на Юнкер ще добре да съдържа фокус върху инфраструктурата, разбира се, цифровите магистрали, както се наричат, защото това ще е скок, структурен скок напред и конкурентоспособността но и що се отнася до по-голямо внимание към новите компетентности. Su cui abbiamo avuto anche un importante incontro con le due direzioni EAC e, e, e Connect. Става дума и за електронното свързване и бързият интернет, който да се предостави на училищата. Също така, както казаха колегите, това, което ни интересува е програмата Медиа и Euronet. Има много въпроси. То можем да говорим. Давам ви думата. Десетина минути. И после ще дам думата на координаторите. Не сме много по 3 минути на всеки и след това ще видим дали има друга възможност за въпроси. Благодаря, че сте тук. Давам ви думата. благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати, дами и господа. Благодаря ви за поканата. Поканата ми е отправена в момент, в който мога да ви запозная с напредъка в работата на Европейската комисия по теми, които е, ви занимават. имах е, възможността да се запозная с вашата позиция. Е, ще я чуя и днес. Само преди няколко дни внесохме уточнение в един от аспектите на директивата. Искаме да разберем как играчите на пазара, как партньорите изобщо, могат да постигат напредък по цифровия пазар. Основаваме се на Зелената книга, която е разработена преди две години но се позоваваме и е, на докладите по собствена инициатива на Европейския парламент. За нас те са много важни. Ние смятаме, е, че в е, европейските аудиовизуални услуги трябва да бъдат преразгледано цялото законодателство. То е разработено преди, през 2007 година, т.е. се прилага от 7-8 години насам. С други думи, то трябва да бъде усъвременено. По принцип тази работа трябваше да приключи през 2015 година след преглед на правилата, които се прилагат в момента. До края на настоящата година ще пристъпим към техническа оценка но предварително ще направим всички необходими допитвания, за да преценим какво е положението в момента. И е, целта, която преследваме, е следната. Целта ни е да представим усъвременен е, вариант на парламента и на съвета текстове, свързани с цифровия пазар. Един от въпросите, е, който ни занимава е дали всички правила, които се прилагат в момента са необходими, дали не е необходимо е, да отменим някои от правилата и да оставим пазара да изиграе своята роля. Това се отнася и за медиите, е, трябва да видим кои са участниците на пазара. Трябва да преценим дали настоящата система е достатъчна е, дали е, тази система на няколко нива е достатъчна. Освен това, трябва да се занимаем и с въпроса за пълнолетните, за малолетните и непълнолетните. Освен това, трябва да се занимаем и с въпроса за защитата на европейските творби, е, да се ограничи или да се забрани реклама, задаваме си въпроса дали да се ограничи времето за реклама, да се забрани определено съдържание в рекламата. Имам предвид е, е, цигарите и алкохола. Дали трябва да се променят настоящите правила или просто трябва, или дали трябва просто да бъдат отменени? Някои е, телевизионни канали е, ни изпратиха своите искания. Ние ще ги преценим. Имам предвид е, регламентите, приложими към творбите от обществен интерес, доколко трябва да се улесни достъпа на публиката до тях. Тук не е необходимо да се отменят правила, просто има регламент. Мисля, че основното е, е да има еднакви правила за всички. Дали е, тези, които са покрити от директивата, са в е, същото конкурентно положение, както у нези, които не са покрити от директивата. Трябва ли да се промени или да се разшири е, броя на участниците на пазара, които са покрити от директивата? Освен това има норми за защита на младите хора, изисквания за качество, определени ограничения на рекламата е, е участието на определени обществени групи. Е, всичко това е, е уместно и относимо към темата. Но ние не можем да покриваме всичко. Е, тези, е, които имат правомощия по техническите въпроси, трябва да е, носят отговорност и за съдържанието, което е, може е, да бъде видяно, включително и от младите хора. Имаше участници на пазара, които не присъстваха на пазара преди 10 години, но сега трябва да ги привлечем и покрием от тази директива. До е, края на годината ще обсъдим е, преразглеждането на директивата и тогава ще се спра на всички искания. Дами и господа, телекомуникациите и цифровите медии. Е, телевизията и сходните услуги непрекъснато се променят във времето. Те се променят много бързо и не можем да прилагаме към тях традиционните методи за работа на Европейския съюз само преди две години разработихме зелена книга. Имаше два доклада по инициатива на Европейския парламент. Ако трябва отново да чакаме три години и отново да чакаме транспонирането на директивата в националното законодателство, ще се окажем в 2020 година и е, съответния отрасъл няма да се отнася сериозно към нас, дори ще станем за смях на всички. Ще има разпоредби в е, текста, е, които няма да можем да извадим от него, но те вече няма да бъдат актуални. И затова заедно с вас искам да заработим бързо и заедно с съвета. През 2016 година ще говоря с председателя на съвета, за да няма никакво закъснение, за да може както вие, така и съветът бързо да вземете позиция, бързо да се проведат тристранни срещи, трилози, е, за да се подготви решение до година и за да може да се приеме то още до година. Естествено, че трябва да задълбочим работата си, е, но без да прибързваме. На второ място, по същество. По същество бих искала да се спра и на въпроса за авторските права в Европейския съюз. Аз е, взех под внимание коментарите, които направихте миналата седмица в Страсбург. Те бяха напълно основателни и ние се отнасяме сериозно към тях. колкото до е, е, разработването и форматирането на съдържание, независимо от това дали става въпрос за музика, за песни, за филми, за книги, за вестници или изобщо за публикации, цифровата революция засяга всички. И е, не можем да се правим, че живеем преди 30 години. Но специално по въпроса за авторските права, не можем да правим само политика при положение, че материята е техническа. Европейския съюз с, с своето културно наследство, с, с своите автори, със своите майстори, със своите творци, със своите композитори, със своите писатели, със своите редактори, със своите кинорежисьори, със своите музиканти. Ние им дължим, ние им дължим перспектива за бъдещето. Ние смятаме, че авторските права и копирайт са едно и също нещо, защото копирайт е, предполага правото е, е, на копия и накачване в интернет, докато авторското право е правото на духовния баща или на духовната майка. По принцип това е едно и също, но изходната точка е една и съща. Ние отлично разбрахме това миналия четвъртък в Страсбург. Независимо от това, искам да използваме е, напредъка в технологиите, но е, не може те да бъдат двигател на законодателството защото е, политиката означава изкуството на възможното в техническия смисъл на думата. Тоест да се създаде рамка, където техниката е на лице, но е, е, не е главното, е, не е най-важното. Техническия, културния плурализъм културния плурализъм, духовното творчество трябва да има бъдеще. Когато млад човек на 15 години реши е, да е, се занимава с музика или да е, учи журналистика, Изобщо, когато избере творческа професия, той е, трябва да бъде сигурен, че ще може да живее от труда си, от творчеството си след 10, 15 или 20 години. А ние, като потребители, ние като потребители е, слушаме цифрово или четем цифрово някои творби, ние пък е, сме заинтересовани от това е, тези творби да бъдат на разположение и след 10 години. Така че търси се именно този баланс – балансът между потребителя, цифровото общество, твореца, създателя на творбата. И лицето, което създава нови творби благодарение на своя талант или на своите познания. трябва да се спрем и на въпроса за основните принципи. И под основни принципи аз разбирам, че е, трябва е, да има възможност е, да се слушат и да се четат творби навсякъде в Европейския съюз. Не трябва да бъдем ограничени от национални граници. Тоест трябва трансграничен достъп до съдържанието за всички потребители. Основните е, принципи обаче е, не са е, някакво задължение, което не предвижда изключения. И тук се връщам на темата за европейския филм. Европейския филм обикновено тръгва от определена страна, от определена култура, но отразява културния плурализъм в Европейския съюз. Това се отнася и за спорта. Бих искал е, цифров... Е, филмовата промишленост в Европейския съюз да има бъдеще. По същия начин се бих искал е, в спорта да не сме само за е, Барса срещу Реал, а да има възможности за финансиране на всички е, футболни клубове и от А група и от Б група. Но може да предвидим изключения и за някои групи изключения от авторското право за инвалиди, те да имат достъп до произведенията на по-низки цени. Трябва да има изключения и за културните институции. Възниква и въпроса дали ще предвидим изключение за научно-изследователската дейност, била тя публична, промишлена или частна – ако не го направим, как ще разграничим всичко това? Например, е, в случай на пар... публично-частно партньорство, ако определен е, научно-следователски институт провежда изследване заедно с е, частния сектор, трябва да имаме предвид, че правилата, които разработваме, трябва да бъдат стабилни нашите задачи, нашите правомощия, нашите правила трябва да бъдат спазвани от всички. Е, добрата воля е, не е достатъчна сама по себе си. Е, важното е правилата да се спазват от всички. И за това се надяваме до края на годината да можем да ви представим текст. На трето място, цифровите познания на нашите граждани – това е свързано и с културата, и с образованието. Широката коалиция за цифрови работни места едва сега започва да се развива. Около 160 хиляди нови работни места се предвиждат. Те ще се създават ежегодно в цифровата сфера всяка година предприятията, които разработват програмни продукти, които разработват и хардуер, и софтуер, ще имат нужда от 160 хиляди компютърни специалисти. Ние нямаме достатъчно студенти по тази специалност. Вижте какво става в Силикон Вели, в Япония, в Корея. Ако искаме да бъдем конкурентоспособни, ако искаме е, да избегнем трансфер на добавена стойност към тези страни, е, трябва да е, съдействаме за това, да се създадат възможности за обучение в областта на компютърната техника в нашите страни. Това се отнася за всички отрасли и за всички области на нашето общество – е, трябва да ни бъде ясно, че е, е, компютърната техника е бъдещето и от жизнено важно значение за бъдещото ни съществуване. Да имаме предвид освен това и разпределението на частотите разпределението на, на, на, на високочастотните вълни 700 МГц. Трябва да имаме предвид и мобилните телефони. По този начин се подобрява комуникацията, подобрява се нейното качество, но трябва разпространението на радио предавания и на телевизионни предавания да не се влушава и това трябва да става на европейско ниво. През ноември 2015 година ще се проведе световна конференция в Женева по тези въпроси и Европейския съюз трябва да излезе с единна позиция, за да можем да отстояваме авторитета си в контактите с Съединените щати и с Азия. Колкото до е, широколентовия интернет е, за освобождаването на частоти е в широколентовия цифров интернет, трябва да разработим пътен лист, пътна карта, пътна карта, която да се прилага по един и същи начин във всички държави членки. Докладът на господин Лами е чудесна основа за това. Препоръчвам ви да го прочетете. И е, накрая е, интернет и интернюс. Аз съм и за двете. Ако, е, е, ако сме убедени, е, че са ни необходими повече европейски медии – и двете, макар и да са съвсем различни, са необходими. Евронет като замисъл беше чудесен. Предполага чудесни модули с програми. Различните радиостанции могат да получават програми които са предназначени именно за радиоразпръскване. По този начин е, се разпространяват различни радиопредавания в е, целия Европейски съюз. Заедно с вас аз съм е, за стабилно съфинансиране на Евронет от бюджета за да има надежно планиране, надежно планиране, за да могат всички е, директори е, да могат да наемат е, компетентни сътрудници. Аз вече се срещнах с директора на Евронюс в Лион. През първото полугодие на 2015 година Евронюс е в трудно финансово положение. Освен това, директорът търси нов партньор по е, настояване на собствениците на Евронюс. Евронюс трябва да инвестира, в е, противен случай ще загуби дялове от пазара. Е, бяха отправени критики срещу Евронюс през последните месеци, особено във връзка с отразяването на конфликта в Украина. Евронюс не е Европейски съюз. Телевизионни канали имат дялове в Евронюс. Е, ние проведохме интензивна дискусия с инвеститорите и с бъдещите акционери. Е, е, един египетски инвеститор, чието седалище е в Лондон и който е християнин, ние е, настоявахме за постигането на определени цели във връзка с европейската отговорност на Евронюс. Още повече, че един от инвеститорите е египтянин. Е, РАИ и Франс Телевизион е, подкрепят този инвеститор. И ако настоящите собственици започнат да разпродават дялове, този инвеститор може да ги придобие. Освен това, създадохме комитет за съпровождане на програмите, ако мога така да се изразя. Е, този е, комитет ще се председателства от лице назначено от Европейския съюз. Освен това, е, трябва да се стремим към неутралност по въпросите свързани с Украина, с Русия, с прибалтийските страни. Има експерти, които придружават предаванията и е, те ще ни осведомяват е, за това дали има нарушение на договора или дали е, са възникнали конфликти при отразяването на събитията от Евронюс. До 2007 година ще направим всичко, както за Евронет, така и за Евронюс. Има е, достатъчно средства предвидени по бюджета за целта. И за Евронет, и за Евронюс искаме да има същинска европейска перспектива и финансова стабилност. Интересанте, Ам. Благодаря ви за интересната информация. Казахте и стратегията на комисията и работата по МИМС. 16 та година целите, консултациите трябва да рват ръка за ръка с тези последващи действия. Искаме сътрудничество, за да започнем да ги обсъждаме. за последната част Евронюс и Евронет не искам да казвам нищо. Но за Евронет днес гласувахме изменения към бюджета, мандат на колегата Здроевски и поискахме значително увлечение за парите за Евронет. Има изменение за увеличаване на средствата за творческа Европа, тъй като те бяха урязани. Молим ви комисията да се вземе също с това, за да се поддържа една линия, а тя е да не се намаляват големи суми или значителни финансирания. Съждам думата на колегите. Колегата Ферхайн, Камер Хеберт и Райен. Заповядайте. Благодаря Господин комисар, благодаря, че сте тук, че дойдохте в нашата комисия. Такъв интензивен диалог с вас е важен, защото когато говорим за творческия сектор, има някои много важни въпроси, които трябва да се решат. И е важно да се координираме, за да постигнем целите си. Знаем, че има различни цели в различните комисии, които трябва да се вземат предвид но трябва да има и баланс. Затова много ви благодаря за това, че отбелязвате този факт. За медията за аудиовизуалните услуги. Трябва наистина да се работи бързо, защото иначе ще изостанем. Че гоним техниката. Хубаво е да се ускорят нещата. И практически да се погледне, се разрешат част от проблемите. Бързо трябва да се действа, но и да не се пропуска нищо. Радвам се, че сте започнали консултации. Моля ви кажете нещо за въпросите, които бяха зададени по време на консултационната процедура, ако смятате, че има проблеми. Ние разполагаме с документа и можем също да го видим. Колко дълги ще са консултациите, кога ще направите оценка на резултатите и на отговорите. До пролета трябва да има предложение, но за нас е важно да получим и оценка. За авторското право казахте, че има разлика между немската дума и копирайт. Казахте, че е необходим баланс между отделните страни, онези, които създават и потребителите. Тези потребяват, да, които потребяват и съдържанието. Важно е да не се забравят структурите по средата. Не става дума само за връзката между потребителя и създателя. Има и форматиращи структури. Има, има музикант, всъщност композитор, музикант, актьор, журналист. и понякога трудно се преминава през целия този поток. Така че не трябва само да гледаме автора и потребителя, а структурите помежду им. Имаме ли нужда от нещо ново? Трябва ли да променим нещо в цифровата среда? Какви корекции трябва да се направят? бива да игнорираме е, посредническите структури или тези в средата, както и издателствата, маркетинговите агенции, продуцентите, те не трябва да бъдат пренебрегвани също. Споменахте също така изключенията. Казахте да, трябва да има такива, като изключения да останат, а да не станат част от правилата. Когато говорим за образованието и научните изследвания, е важно също. Аз не съм против изключения, но трябва да мислим за последиците. Ако направим определени изключения, докъде да се простират те? Не искаме да разрушаваме професионално съдържание за образователни цели. Съхте няма нужда да се купува, може да се изтегли по интернет безплатно, защото тогава няма да има фирми, които да се занимават с отпечатване на учебници или учебно съдържание. Говорим за публично-частни партньорства, говорим за университети. Те получават, примерно, само държавно финансиране, но ако имат частично финансиране за инвестиционни проекти и искаме съдържание без авторско право, ще има проблеми. Така че трябва да се помисли добре. Не мисля, че става дума за налагане на едно решение на всички. По Евронет и Евронюс Благодаря ви, че подкрепяте Евронет Плюс. особено по-малките бродкастери на малки радио радиостанции. По-големите нямат проблем, но по-малките ползват Евро Плюс, защото има местни, регионални и те могат да предават информация. За Евронес не съм много удовлетворена особено, що се отнася до Украина и Русия. Мониторингът е много важен. В миналото имаше теми, които бяха засегнати. ви по-прозрачно не ги представили в руския превод. Текстът е съвсем различен от този на украински. И особено когато се представят по различен начин новини, е, това представлява проблем. Трябва да следим как ще се развиват Евронюс в бъдеще. Говорихте за борт или съвет, програмен съвет на Евронюс. Кои групи ще бъдат представени или са представени на него и какво влияние ще имат те? Трябва да следим какво се случва там. Благодаря ви, че сте тук и ще изслушам отговорите ви. Петра Камерхеберт. Благодаря ви, благодаря ви, господин Отингер, за това, че сте тук. Цяло ветрило проблеми изложихте пред нас, които да обсъждаме през едните месеци. Интересуват ни, разбира се, и отговорите на тези въпроси. Аз искам да кажа няколко неща. Споменахте директивата за аудиовизуалното съдържание AVMD. Това е доста проблемен момент, тъй като не винаги доставчиците могат да носят е, отговорност за съдържание, което не са създали. Така че скептично гледам на това, имам резерви по въпроса. Трябва да кажа, че трябва много да се внимава и не искаме да се тръгне към контрол на съдържанието по интернет. Говорихме за защита на непълнолетните, на младите хора, а, от насилие и насилствени предавания. Има различни подходи, разбира се, в Европейския съюз. Да речем на филмов фестивал може да има филм, който да може да се гледа над 12 годишна възраст в Обединеното кралство, да речем, но над 16 годишна възраст в Германия. Що се отнася до защитата на младите, мисля, че положението е различно в отделните държави членки. Питам се, дали мислите и за саморегулация. В Германия това работи много добре, когато става дума за защита на малолетните в сферата на филмите, компютърните игри и така нататък. Държавата може да каже от каква възраст може да се пуска нещо на пазара. Вместо да има такива задължителни правила, има обмен на информация, т.е. да има някакъв вид саморегулиране. Може да има и законодателство в този смисъл. Сега по авторското право засегнахте всъщност основните моменти и въпросите, до каква степен Европа а, трябва да налага общо европейски ограничения. Когато говорихме за доклада Реда, част от тези дебати, знаете, бяха изключително оживени. Имаше първо свобода на панорамни снимки. Това се разглежда съвсем различно във всяка държава членка. Освен това, трябва да постигнем баланс между правата на потребителите от една страна и правата на създателя на автора от друга. В същото време обаче не бива да се забравя факта, че културното съдържание е, в крайна сметка е съдържанието, до което искаме да стигнем. Защото какъв е смисъл да има чудесна книга, ако никой няма достъп до тази книга тъй като е прекалено сложно да се свали или въобще да се получи тази книга. Така че, мисля, че въпросите, свързани с изключенията в сферата на образованието и научно-изследователската дейност, са много важни. Трябва да кажа, че последните няколко дни доста се раздразних, когато видях определени съобщения от страна на Европейската комисия. И всичко това е свързано с мрежовата неутралност и нулевите рейтинги. А, вярно е, че нямаме мандат да водим преговори за нулев рейтинг в Европейския парламент, защото това е свързано и с филмите, но а, това възникна по време на дебатите. И накрая а, говорихме за тези рейтинги. И Европейската комисия излезе с а, публични изявления, каза, че нулев рейтинг е възможен. За мен това е изненадващо като промяна, от една страна, разбира се, може да се каже, че когато става дума за TSM, нищо не може да се прави, но при 0 лев рейтинг комисията излиза с изказвания. Мисля, че това изкривява конкуренцията, защото ако имаме Spotify или Netflix, това няма да го свържем с честота, що се отнася до авторските права, Mehr einfache Möglichkeiten schaffen wollen rechtmäßig. Трябва да се заобикалят авторските права. Много по-лесно е да имаш достъп до съдържание, например филми и музика. Ако позволим така наречените zero rating, т.е. достъп без да се отчита трафик до определено приложение, що се отнася до филми и музика, това ще бъде с нулев трафик, наречен zero rating или нулев рейтинг. Това означава, че дребните доставчици няма да предлагат такова съдържание. Така че от гледна точка на конкуренцията не зная дали това ще е добре. Комисията казва, че това е добре, защото това насърчава конкуренцията, но аз не мисля така. Що се отнася до Евронет и Евроюз, Нюс, извинете, мисля, че това ще бъде много полезно за Евронет – и ще е хубаво да има постоянно финансиране, но, що се нас до Евронюс, не съм много доволна. Основният проблем пред Евронюс е, е независимостта. Така че независимо от кого идва коми... от, а, финансирането, от комисията или не от комисията, примерно това доведе до по-положителни е, репортажи за европейски новини. Или пък имаме някакъв олигарх, който купува Евронюс. Къде отива тази независимост? И този човек, който евентуално ще ги купи, може би ще очаква неговата политика да се прилага, независимо дали е египтянин или руснах или е, е украински олигарх, няма никакво значение не трябва да има въздействие или влияние върху съдържанието, което се подбира. ако комисията участва в самото финансиране. Трябва да има независимо отразяване на новините. Много се надявам, че посредством мониторинга, посредством този борт, който споменахте, ще имате възможност да следите всичко това. Искам да чуя нещо повече за борда. Ще бъде на принципа на публичните бордове или как? Или моделът в Обединеното кралство, или този в Германия? Европейския парламент ще подкрепи отделянето на финансиране за Евронюс, но стига да се гарантира независимото отразяване на новините в Евронюс и високата журналистика, защото дори да се критикува Европа, няма проблем. Благодаря. Ще дам думата на още двама оратори и след това ще приключим с този кръг. Благодаря, благодаря, господин комисар. Моля ви, три минути, ако можете. I'll, I'll, I'll Ще се опитам, разбира се. Благодаря, господин комисар, за това, че коментирахте Евронот Плюс. Ако плащаме за новини, аз между другото не обичам тази идея изобщо, тази, този модел е по-добър все пак от субсидии. А, аз Малко съм притеснен от това, което случва в Евронюс. Трябва да се отбележи, че имате колеги от социалистите демократите, колега от ЕКАРЕ и двете страни а, се притесняват, макар че тръгваме може би от различни отправни позиции, но безпокойствата ни са сходни. И мисля, че трябва да се отбележи това само по себе си а, като факт. Мисля, че този хибриден модел на субсидия, с частен собственик, с мониторинг върху новините, но след това се говори за свободна журналистика, след това има ли контрол е, редакторския борт или не. Е, не знам, това не е удовлетворителен модел за медиите. Мисля, че свободните медии са много по-добри от управляваните такива и не мисля, че това ще доведе до нещо добро, както и не. Е се отразява добре на реномента ни, нито пък се отразява добре на джоба ни. Така че не знам дали няма някакъв конфликт на интереси с този хибриден модел на публичния и частния сектор, които се сливат в някакъв момент. Сега не говоря въобще дали така трябва да се използват публични средства в финансова криза, дали трябва въобще да се дават пари за такава субсидия, а не за други програми, които Европейски съюз може да използва или въобще средства, които може изобщо да не се разходват. И накрая, 9 седмици бяха нужни да отговорите на парламентарния ми въпрос за Евронюс и след това, когато пуснах през съобщение, че не съм получила отговор на парламентарния си въпрос, до 3 часа получих вашия отговор. Какво съвпадение? Изумително, изумително. Така че много ви моля да не се случва това в бъдеще и когато имам въпрос, много по-лесно е да ми отговорите, отколкото аз да ходя пред пресата да се оплаквам, че не сте ми отговорили. Грация, Елга Трупел. Благодаря, Хелга Трупел. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за представянето. Искам да говоря по последното, което казахте. Чудесно е, че ще подкрепите и защитите финансирането на Евронет. Знаете, че Комисията по култура ви подкрепя. За Евронет съм съгласна с госпожа Камервер. Независимостта е изключително важна и каквото и решение да я вземем, трябва да върви в тази посока. Ако не може да се гарантира такава независимост, трябва да се помисли дали не е по-добре да се оттеглим. Но ако положението е и така и иначе, т.е. наполовина, а, финансираме, наполовина има друг собственик, не може политически да легитимизираме този избор. Говорихте за реформа на директивата за аудиовизуалните медии. Що се отнася до правата на публичните бродкастери, това също е важно. Правото на първо излъчване. Важно е потребителите да имат достъп. Това е изключително важно, за да има достъп изобщо. Още нещо, което госпожа Камервел спомена по отношение на интернет. Не искаме да се контролира съдържанието и всеки вид контрол на доставчиците на услуги, на интернет услуги, трябва да бъде ограничаван не трябва да се ограничава свободата на доставчиците на интернет. Говорихте за преносимост на съдържанието. Ако човек има абонамент, купен в една държава членка, би трябвало да имаш достъп и в друга държава членка до същото съдържание. Това е изключително важно. Споменахте и културното многообразие и казахте, че трябва да се разгледат различните възможности за устойчивото развитие на европейската филмова индустрия. Не навлязахте в подробности, но може да кажете нещо за евентуално решение. Имам още няколко въпроса. Знам, че това е било поле на сблъсък, но не искаме издатели и техните права да бъдат нарушавани. Чисто просто ако се сложи линк към уебсайта на медия или на издател, не виждам как това би било проблематично. И накрая, последните няколко седмици, различни подходи бяха изложени на свободното заснемане на панорамни снимки в Европейския съюз. В някои държави членки има правила, в други няма, за защита правата на архитектите. Ще ни кажете ли днес как комисията ще работи по въпроса за свободните панорамни снимки? Благодаря ви, господин комисар, имате думата. Ähm, Госпожо председател, заедно с сътрудниците ми много внимателно ще е, се заемем с всички важни щедони въпроси, които споменахте. Ще работим още по изготвянето на отговори. Все още работим по законодателното ни предложение. Консултациите по това предложение сте и срокът на консултациите по това предложение ще, ще изтече на 30 септември. А що се отнася до зададените въпроси, бих искал да се спра на няколко много важни за мен аспекта. Смятам също така, че ще може да се свържете и при случай на нужда с генералната ни дирекция. Целта е да създадем равнопоставеност, еднакви условия за всички. Също така и за евентуално допълнително регулиране, като например разширяване на географският обхват, взимане предвид на услугите по поискване, въпросите свързани с дискриминационно съдържание и дали трябва да продължаваме да, да вземаме мерки за борба с езикът на омразата. Това са елементи, които при 10 години просто не съществуваха или поне не бяха толкова важни за нашите общества. Въпроса за защитата на младите хора трябва да направим разграничение между радиостанциите, и условия като видео при поискване, например. Трябва да се прави това разграничение, дали това разграничение не е вече остаряло и не би следвало да се премахне. Да, поставя си и въпроса за ефикасността. Винаги се питаме дали регулаторната рамка, която предлагаме, отговаря на поставените и цели. Дали комисията всъщност искаше да получи точно резултатите, които се получават на практика или се оказва, че мерките, които сме предвидели, са неефикасни. Също така задаваме и въпроса за разходите. Дали разходите са оправдани? Дали има адекватна пропорционалност между разходи и получени резултати или просто сме увеличили бю- бюрократичното бреме? Също така се поставя и въпроса за единния пазар. Дали принципът на страната по происход все още е, може да продължава да съществува или това се противопоставя на водещите принципи на единия пазар. Така че за пореден път се задава въпроса дали също принципът за страната по происход създава проблеми на практика. Това са пет е, основни категории от въпроси, които, които бих искал да задам. А иначе, както вече казах, е, винаги имате възможност да запознаете съдържанието на текста в интернет. А ако наистина искаме да успеем и да излезем с предложение за е, разглеждане на законодателния текст до юни до година. Трябва да започнем процеса още тази година, но едновременно с това трябва да изготвим и оценка на получените по време на консултациите резултати, за да може през месец юни много бързо да излезем с предложение и за да може това предложение да бъде е, на разположение за вътрешните консултации между отделните служби на комисията още по Великден, за да може цялото продължение да бъде завършено до месец юни. Но това, което аз бих искал да постигнем е истински напредък през юни 2016 година. Не говоря за взимане на процесуално решение за постигане на чувствителен напредък. Струва ми се, че това ще бъде в интерес на всички ни. А, що се отнася до големият брой а, доставчици, които имат съмнения и въпроси, за тях трябва да осигурим яснота възможно най-скоро, за да знаят какво ще се случи с техните техните програми за бъдеще и какви разпоредби би следвало те да предприемат. А относно авторските права, напълно сте прави. Трябва да си има правите не само потребителят, общността на послателите на интернет, информационното общество. Не говорим само за работата по творческата техническият аспект на създаването на продукта. Взима се предвид и ролята на посредниците, които се занимават с маркетинга и разпространението. Говорим за радиостанциите, телевизиите, издателските къщи, издателите на периодични издания и очевидно имаме нужда от преразглеждане на цялата рамка трябва да се гарантира добавена стойност. Да вземем пример с композиторите или с литературните писатели. Ако искаме да гарантираме истинско разнообразие, а не само да защитаваме композиторите водещите и най-известни имена в жанра, ако искате да подкрепяме и малките композитори, които сами искат да разпространяват своето творчество, то имаме нужда от платформи за комерциализация, които ще им даде възможност да се възползват от новата организация на пазара. Така че, както виждате, има три основни стълба, които съставят веригата на разпространение на творбите. Те взаимно се допълват, но не можем да пренебрегнем който да било от тези три стълба. И затова трябва също в този смисъл трябва да обмислим и по интелигентен начин въпроса за изключенията. Поставя се, подига се въпроса и за преносимостта. И достъпът от територията на всички държави членки и принципът на териториалност това ще бъде първото много важно решение, което трябва да вземем. А по въпроса за научните изследвания, изследователската дейност, предвидени са изключения за копията, за свалянето на този вид съдържание. И смятам, че това са отрасли, които представляват изключения, но не бива да забравяме, че тук се задава и въпроса за бюджетите на държавите членки, бюджетите за висше образование. И това очевидно не е единственият проблем, при който сме изправени в противен случай. Научните издателски къщи няма да имат никакво бъдеще, няма да се издават нови учебници за училищата. И се постави също под въпрос качеството на издателската дейност. А това, разбира се, не е целта ни. Напротив, ние искаме по отношение на научната, на издателската дейност на научно-изследователски издания, да играем водеща роля, да сме наравно с американските и азиатските издателства. Въпросът за Euronews споделям напълно притесненията ви. Не смятам, че всички въпроси са разрешени, но а, към момента не бива да а, изгаряме мостовете, които съществуват. Вярвам на генералните директори на двете основни телевизионни канала, Рай и Франс Телевизион. Съжалявам, че АРД и ЗДФ така и не успяха да окажат влияние, не можаха да се наложат. Разгледах въпроса с министъра на Баден-Вюртенберг, но очевидно нямаше достатъчно интерес от тяхна страна. Затова смятам, че трябва да се увеличи отговорността на европейските предприятия, които би следвало да участват в Евронюса проблемът, свързан с съветът, който изготвя програмите и мониторинга. Това са въпроси, които ще разгледаме по-отблизо. И най-добрият инструмент, с който разполагаме, е годишният преглед. Всъщност ние взимаме решения за бюджетът на годишна равнище. И органът, за изготвящ програмата на Евронюс, знаят, че съдържанието е от съществено значение. Ние искаме Евронюс се превърне в телевизията на Европейската комисия и на европейските институции. Не, ние искаме един телевизионен канал, който да е, е насочен към целия свят, който да бъде насочен към европейските граждани, който да представя обективно и качествено съдържание, а не някакъв вид е, държавна телевизия. Така че ние можем да правим препоръки за нови решения на годишна основа разполагаме с необходимата рамка, но някои регулаторни разпоредби все още не се прилагат на практика. Споменахте и въпроса за тъй нареченият нулев трафик или zero rating. Предлагам ви отново да обсъдим този въпрос на есен, когато ще разполагаме с конкретният е, документ, по който ще работим. Въпросът е какво, към какво се стреми законодателят, кои въпроси е оставил неразрешени и какво точно е направил, за да се уточни как ще се прилагат тези разпоредби. През септември, октомври, съвместно с Люксембургското председателство, ще се занимаем с въпроса и то възоснова на много ясни, нас списани документи. По въпросът за защитата ми се струва, че в Испания има по-голям напредък в сравнение с това, което се прави в Германия. Дали имаме нужда от европейски законодателен текст в това отношение, не знам въз... има такава възможност, но все още нямам ясна позиция. А по въпрос за свободата на, за панорамни снимки, разбирам, че има различни позиции. Едни искат свобода, други искат да няма никакви ограничения, със сигурност не и на европейско равнище. А ако питате какво е личното ми мнение, ами според мен отговорът е да. Това, което вижда човек, разхождайки се по улиците на града или сред природата, паметниците, които вижда, пейзажите, които вижда. Когато човек гледа какво се случва на някоя пияца в Италия, например, всичко това човек сам за себе си го запазва. Защото тогава да не може да го направи и с съответния софтуер. Преди използвахме други възможности, сега ще бихме използвали специфичен софтуер. Ако този вид снимков материал има търговска цел, тогава въпросът е по-различен но ми се струва, че що са що се отнася до социалните медии, те вече се превърнали в част от живота ни и когато се ограничава правото на панорамни снимки в дадена държава членки, точно не се поставя въпроса за разходите. Франция, например, е сред страните, които имат най, едно от най-богатите архитектурни наследства в Европа. Не мисля, че някой плаща такса за снимките, които прави с електронен фотоапарат в Париж и ги качва в социалните мрежи, например. Няма как да се направи всъщност някакво ограничение, няма как да се определи този пазар. Затова аз бих искал да правя конкретни препоръки, бих искал да спазваме разнообразието в Европа, но ми се струва, че тук има недостатъчно доводи за подобно изискване. В Германия чата стоят различно. Не знам, може би аз съм прекалено либерален в това отношение, но лично аз мога да се задоволя с статуквото. А страните, които ограничават свободата на панорамни снимки, разполагат ли с средства за контрол? Има ли изискване за заплащане на този вид панорамни снимки, се питам? Ще дам думата на други колеги. Ще валя не повече от две минути. Come tempi. Allora, io 2, 3, 4, 5. Шест човека са се записали. Кризис. Две минути. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, комисарио. Eh, благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Вие говорите за защита на малолетните. Бихте ли казали нещо повече? бихте ли ни запознали с евентуални предложения на Европейската комисия? Как ще е, ще се извърши тази забрана в аудиовизуалните медии. Е, защитата на малолетните, която откриваме в е, е, резолюцията за правата на децата на ООН, също така документ на съвета на Европа, резолюция на Европейския съюз и защо други законодателни текстове във връзка с спорта как ще засилите правото на информация върху е, спортните постижения. Освен това, как ще защитите правата на организаторите на спортни прояви? Те се занимават с организацията, но също така и с финансирането. Понякога има конфликт на интереси между тези две права. Госпожа Либачка, е, благодаря, госпожо председател, господин комисар, най-напред е, бих искала да ви благодаря за това, което казахте и е, за ангажимента, който доказвате. Имам два въпроса, те са свързани помежду си и е, всъщност са свързани с цифровите умения на обществото. Е, колкото повече нарастват тези познания, е, толкова е, повече се задълбочава изключването от обществото на определени географски райони и на определени поколения. Защото групите, които не притежават такива умения, са все по-многобройни. Това е вид цифрова неграмотност – според вас е, няма ли да бъде уместно да се разработят програми за обучение на тези лица? Имам и втори въпрос. Не е, смятате ли, че трябва да се разработи стратегия, която да даде възможност за обучение на определени лица, които отпадат е, от традиционната образователна система и които биха могли да бъдат обучени чрез интернет. Е, още един съвсем кратък въпрос – не знам дали се е, работи по този въпрос. Искам обаче да ви попитам, е, вие проявявате ли интерес към микроразплащанията, защото чрез тях е, може да се разрешат някои проблеми, да бъдат отстранени някои напрежения. Колегата Вента. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ще бъда кратък. Вие говорите с график от предложение на комисията. Когато обаче говорим за директивата за аудиовизията, кога да очакваме конкретно предложение и на второ място, как си представяте рекламата на европейски творби? Ще има ли промяна в квотите? Вие говорихте за филмите, за ролята на киното в е, европейската култура. Аз участвах в фестивала в Карлови Вари. Бях представител на нашата парламентарна комисия на фестивала в Карлови Вари. Много беше интересно, че младите хора можеха 4 часа или е, няколко часа да работят, за да си купят билет за кино. Комисията възнамерява ли да разшири достъпа на широката публика до киното, включително и на младите хора? Господин Здружевски, госпожо председател, господин комисар, имам три въпроса прехода от аналогова към от е, аналогово към цифрово радиоразпръскване. Различни страни взеха това решение и е, опитът е различен. Е, Великобритания претърпя неуспех и после направи крачка назад. Това беше системата DAP 1. Сега се опитва да приложат система DAP 2 всичко това обаче доказва, че решенията на национално ниво не са достатъчни. Незабавно трябва да се предвидят европейски решения, които да са еднородни за целия Европейски съюз. Европейската комисия има ли предложения? Можем ли да намалим грешките и е, цената? Втори въпрос. Е, вие сте е, европейски комисар, е, който отговаря за цифровата економика и за цифровото общество. Според мой опит мога да кажа, че няма представители на Министерство на финансите на нашите заседания. Десет години те се въздържат да присъстват на нашите заседания. През същия период обаче Европейския комисар за културата трябваше да присъства на заседанията на парламентарната комисия за економика. Ние искаме да се засили диалога с лицето, което отговаря за финансите. Днес гласувахме бюджета за 2016 година е, финансовите средства, е, които ще искаме, не са особено големи. би било достатъчно да се сравни техния размер е, с е, средствата, които се разходват за селско стопанство. Следващия ми въпрос е, за неутралността на мрежата. Аз не вярвам в това. Интернет е бизнес е, трябва да се възприема като бизнес. Е, за момента неутралността на мрежата не е реалистична цел. Е, трябва да проведем диалог с бизнес средите на тази тема Две минути, госпожа Уорд. Благодаря, господин комисар, за диалога. Аз е, оценявам желанието ви да действате бързо по този въпрос. Аз съм обезпокоена, защото Европейския съюз е, и, и, е, и приобщава гражданското общество във вашата работа. Ако не се допитаме до хората както трябва, те завинаги ще се почувстват изключени от работата, която ние вършим като Европейски съюз. Особено ме безпокоят въпросите, свързани с децата, с тяхната безопасност, е, за това да се чувстват те изобщо как е, ще се отрази всяка ваша работа върху тях. Аз имам предвид е, децата и тяхната сигурност в интернет. Безпокои ме и въпроса за гражданските права, за свободата на медиите. Знаем, че има блогъри, хора в в Твитър, примерно, бяха освободени, пуснаха съобщения, примерно на Бил пусна съобщения, но свободата на медиите е огромен въпрос. Ние трябва да се занимаваме с това не само тук, в европейските инстанции. И други хора се занимават с този въпрос. Бих искала да чуя нещо и за половете. Трябва да имаме предвид и това. Аз бях една от жените, които участваха на срещата на върха за информационното общество в Женева и бях потресена, бях възмутена от е, е, различните изказвания на министри, на представители от целия свят, но нямаше нито една жена, нито една жена в е, Женева тази сутрин, трябва да се внесе някаква промяна. Вие трябва да участвате в тази промяна. Е, трябва да има е, представителство на половете. Вие представяте е, цялото общество. Говорим с скостопанските райони. Достъпа до широко лентови интернет е огромен проблем за нас. Аз съм представител на много голяма общност с много голям потенциал потенциал, с много местни предприятия, с микроорганизация, които няма достъп до интернет и един от чудесните примери, които мога да ви посоча. Инк, който работи в партньорство с Кипса, включително и с търговски общности. Сойдрова, прего. Колешката Сойдрова, последно. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Аз е, е, смятам, че вие много добре ни представихте работната си програма. Нека сега да се спрем на два въпроса. Първо, широкото развитие на цифрови технологии. Е, това е предимство, това е възможност за подобряване на качеството на образованието, по-добър достъп до културно наследство. Едновременно с това обаче има и опасности, за които говори госпожа Слибацка и Строевски. Опасността от неравенство, защото тези технологии са скъпи, така че е, възниква опасност от неравенство. Ние трябва да сме сигурни, е, че се борим срещу тези неравенства и трябва да правим това чрез телекомуникации и пакета за телекомуникации. Така че аз се присъединявам към онези, които заявяват, че Европейската комисия трябва да търси решения за да постигне целта си от дневния ред 2020, приобщаващо общество, подкрепа за раними групи, повече финансиране за технологии, когато пазарът не съумява да набере достатъчно средства за инвестиции. Втората ми забележка е за Евронюс и Евронет – аз съм съгласна с вас, че ни трябва обективна информация за развитието в Европейския съюз. Националните медии и е, техните потребители е, не разглеждат европейските въпроси като техен приоритет и затова искам да е, получа и да видя информационна платформа, която разпространява обективна информация по европейските въпроси. Но винаги трябва да се придържаме към определени принципи. Това, което аз искам да видя е Евронюс да се придържа към определени правила и принципи. Подкрепям ви във вашата работа, господин комисар. ме на много внимание, много идеи, много предложения. Искам да кажа две неща. Направихте разграничение правото на автора от копирайт. И е una valenza anche economica. E quindi questo penso che sia un elemento... Мисля, че това е много важен елемент и смятам също така важно а да се говори за баланс между правата на ползвателите и правата на онези, които трябва да живеят от труда си. В рамките на цифровата програма трябва да се съсредоточим повече върху електронното управление или правителство, отколкото електронното гражданство. Е, това е голямо предизвикателство пред нас и за това имаме и социални организации, които се интересуват от това. И на, накрая, що се отнася а, до аудиовизуалните канали, тук може да говорим за база данни за аудиовизуалната система и най-вече бродкастерите, т.е. обсерваторията в Страсбург. Те създадаха такава база данни, вие я познавате и там ще има намалено финансиране. Това е единствен източник на информация в Европа с всички най-важни аспекти на бродкастерите и аудиовизуалната система. Трябва да се обърне внимание. Важно е Евронюс. Да, съгласна съм за прозрачността, но не трябва а, да се а, дребните неща да препъват колата. Трябва да имаме и други инвеститори, които да инвестират, тъй като иначе вместо да изпишем вежди, ще извадим очи. Така че трябва да се внимава, да се проверява, да се види какви са правата наистина, но трябва да има и по-голяма отговорност на бродкастерите от другите държави. Това е така, според мен, имате думата. Да, всъщност това, което така, което ще запомня, това са първо безпокойствата, които изразихте. Аз е, мисля, че ще е, съумеем е, да е, откликнем на очакванията на Европейския съюз. Аз лично поемам ангажимента да ви уведомявам за това как се развиват програмите и е, освен това е, да свеждам е, до е, вашето познание и информация, която се е съобразила с е, оплакванията ви. Ние се занимаваме с въпроси, които се отнасят до регламентите. Те са важни за технологиите, но са важни и за обществото като цяло. Те е, очертават перспектива за бъдещето, но съдържат и опасности. Така че е, най-лошия вариант би било да не работим европейски. Е, да не забравяме принципа на субсидиарността. Би било за предпочитане да няма цел за цифровизиране на европейската политика, да е, няма европейско определение на неутралността на интернет, да няма регламенти за таксите за телевизия и така нататък. Е, е, има много разпространители, е, които предпочитат да дадат е, национален отговор. Е, но е, трябва да се мине през европеизацията е, в тази сфера. Е, имам предвид младите хора. Аз лично имам дете, което в момента е на 17 години. Той имаше достъп до програми на 12-15 години, до които нямаше достъп преди 10 години. Така че цифровото разпространение дава възможност за такова разпространение в целия свят. Има ли все още смисъл да се защитават младите хора? Мисля, че да, повече от всякога по силата на нашите задължения за образование, е, изобщо ангажиментите ни към децата. Това е ангажимент от страна на семейството, на родителите и на обществото като цяло. Това е задължение на законодателя. Защитата на младите хора, е, без непременно да разчитаме на обществените услуги, е, при положение, че има е, частни предприятия, които са извън Европейския съюз има доставчици на съдържание, които е, не са просто платформи, а са телевизии. Трябва много да внимаваме какво правят когато е, подлагаме под анализ платформите, искаме да създадем еднакви условия за всички. Е, ще е, продължим ли да закриляме и да разширяваме закрилата за младите хора? На, на второ място, ни се каза, че е имало е, противоречие, стълкновение на интереси. Е, стълкновение на интереси. Разбира се, когато бразилски футболни звезди не си стоят в Бразилия, а идват в Европейския съюз, защото има пари в Мадрид, в Барселона, в Челси. Те печелят пари, но това не са пари от държавния бюджет – това са пари на дънакоплаците, които гледаме матч, искаме да гледаме матчовете, плащаме или чрез таксата за телевизия, или пряко чрез реклами, а рекламата е когато светът на рекламата смята, че ще ни накара нас да купим техния продукт. Нас като потребители. Лайка, Мерцедес, Адидас, например – бурдо или Шампаня, шампанско, Гучи или българи. Това е. Има стълкновения на интереси, т.е. ние трябва да защитаваме нещо, трябва да отстояваме нещо, но какво? Ние трябва да поддържаме професионалния спорт, т.е. трябва да остане възможно е, извличането на търговска печалба. Ако не искаме да има само е, Реал Барселона, ако искаме и Линкс или Сан Паули, тогава е, спортът трябва да получава средства чрез таксите за телевизия. Но ако искаме и волейбол, и хандбол, и, или провинциален тенис турнир – тогава не може да се каже, че има само един пазар и е, само един търг. Ако искаме австрийското кино е, да може да оцелее, трябва да е, разпространяваме тези филми в Австрия, после в Германия, трети пазар Швейцария – но интерес в Порто или в Вилнюс ще бъде много по-ограничен за същия криминален филм, например. Положението в Съединените щати изобщо не е съпоставимо. Така че, ако правим изключения, ако правим дерогации е, от единния пазар, тогава трябва да говорим за териториалност. Иначе Google, Amazon, Холивуд е, ще станат господари на европейския пазар. Ако искаме да е, е, запазим кинозали в селски райони, е, трябва да насърчаваме кинопроизводството на европейско ниво. Ако искаме да не се разпадне обществото на млади и на стари, между тези, които са се родили по-рано или по-късно, трябва да предвидим помощи за е, тези, които работят, но и за пенсионерите. Така че трябва да бдим за това е, всеки да получи някакво предложение, някаква оферта, за да утвърди своето място в цифровия свят. Трябва и преподаватели, забележителни преподаватели, математици или историци. трябва и те да имат достъп до всички възможни медии или от таблета им, или от техния смартфон. Те не трябва да бъдат блокирани в своята работа и е, нашата задача е, е да помирим противоречиви интереси и да постигнем една позиция, която да можем да отстояваме тези интереси, макар и да си противоречат, ще ги загубим. Ще загубим на всички тези пазари, ако няма европеизация. Европейски съюз е, е, с европейски правила ще запази своя смисъл. Това се отнася и за промишлеността. Аз имам близки контакти с промишлеността, с Бизнес Europe. Ще посетя четири големи изложения тази година. Е, за да говоря е, по въпросите е, на промишлеността 4.0 използването на цифровите технологии в промишленото производство, интелигентни транспортни системи, свързани автомобили. Ние поехме национални инициативи, сега на европейско ниво ще говорим за стандартите. Машините си говорят помежду си в Португалия и в Словакия, в Германия и в Ирландия. Имаме само европейски стандарти, за да може всичко да бъде взаимно свързано. Аз съм в връзка и с света на културата. Аз разбирам какво е вашето задължение. Вашия мандат е да засилите европейската култура, да се противопоставим на единния модел. Ние имаме културно наследство, ние получаваме широка подкрепа от цялото общество. И аз е, е, мисля, е, не бих искал е, е, света на селските райони да играе срещу културата. Трябва повече култура в селските райони, но това не трябва да става за сметка на селските райони. И накрая жените. Аз съм работил в енергетиката едно време. Е, това беше свят на мъже. Е, инженерите бяха мъже, цифровия свят също остава свят на мъжете. В Лондон, в Стокхолм или на други места, това обикновено са млади хора, млади мъже. Трябва повече жени да изучават цифрови технологии. Трябва ни творчество. Обикновено жените притежават повече социални умения. Аз мисля, че те трябва в по-голяма степен да се насочат към цифровите технологии. Благодаря много. Е, Благодаря ви за това, че бяхте тук толкова много, че ни слушахте и ние вас. Постоянно сме във връзка. Много ви благодарим. Nice to meet you. Many, many thanks. You again. That's all contact. And now the, the last effort. <laughs> И сега последни сили, последни усилия. Имаме две важни становища. И за това сега давам думата и така ще се вместим във времето на колегата Джамбаски, който е докладчик. Той ще говори за превенция и радика... на радикализацията. Много важна тема, много важна. Тя е свързана с един доклад, който ще бъде представен в комисията Либе а, мога само да кажа, че изменения до утре трябва да подавате, тъй като няма как. А, притискат ни сроковете, има лятна пауза, знаете, координаторите го знаят това все пак. 12 часа на обяд. Гласуването 15 септември в Комисията по култура в Либия на 1 октомври 15 година. А, извинявайте. Не, 12 октомври. 12 октомври. Поправя се председателката, 12, не е първи. Добре, имате думата. Thank you, Chair. <clears throat> Dear colleagues, I will use my language. Уважаеми господин, госпожо председател, уважаеми колеги, благодаря ви за дадената възможност да представя днес пред вас моите идеи относно предотвратяването на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на различни терористични организации – това е много важен въпрос, който трябва да бъде на дневен ред във всяка една държава членка, трябва да бъде разглеждане на ниво Европейския съюз, доколкото правомощията ни го позволяват. Но преди всичко конкретни мерки трябва да бъдат взети и то много бързо. Набирането на граждани за цели, които не отговарят на нашите човешки фундаментални ценности, които работят против всичко, което ние имаме за ценно и за скъпо, не може и не трябва да бъде допуснато и трябва да бъде максимално ограничено – Какви мерки може и трябва да се вземат за предотвратяване на радикализацията? Нашата комисия отговаря за сферата и се занимава с сферата на културата и образованието и ние би трябвало и е редно да се ограничим своите препоръки до тази област. През март тази година министрите на образованието на Европейския съюз подписват Парижската декларация, която призовава за силено сътрудничество в сферата на фундаменталните ценности, и като най-скорошен документ, засягащ още сили в сферата на образованието, който насърчава принципите на правата държава и значението на човешкото достоинство, смятам, че неговото отбелязване тук също е необходимо. Засегнал съм също Европейската програма за сигурност, чийто приоритет е противопоставянето на радикализацията, особено с младите хора. Когато се решава един проблем, първопричината му е от изключително значение. И тук нейният корен също трябва да бъде търсен и подходът трябва да бъде многостранен днешният електронен и дигитален свят разпространението на информация посредством световните мрежи и интернет е много лесно. Това по принцип е голямо предимство за нашето общество, но може да бъде и проблем, когато целта на разпространената информация води до насилие и насърчаване на крайностите на екстремизма. Критичното мислене може и трябва да бъде стимулирано на всяко ниво в семейството, в училището и в обществото. Съществуват много различни категории уязвими потребители в интернет средите сред които сигурно с младите хора, към които специално внимание трябва да бъде обърнато и ефективни комуникационни мерки за противодействие трябва да бъдат приложени. Маргинализацията и неравенството в държавите членки трябва да бъдат решавани, разбира се, на национално ниво. Но комисията трябва да спази обещанията си за целево мобилизиране на фондове с цел провъргаване и противопоставяне на крайните екстремистски идеологии. И последно, вероятно сте запознати с мрежа за осведоменост по въпроси на радикализацията, по време на моята работа по доклада имах различни сигнали, че тази система има нужда от подобряване до достъпа до информация, затова и призовавам Комисията да се погрижи за това, за да може да се засили сътрудничеството между заинтересованите страни по въпросите на борбата с радикализацията. Към проекто доклада си ще прибавя едно изменение, което не успях да вмъкна първоначално, отнасящо се до необходимостта да се обръща много внимание на това какви книги влизат в образователната система. Има много сигнали, за пропагандни материали, които първоначално влизат в мусулманските частни училища и биват превеждани на много от европейските езици. Техният път трябва да бъде проследен и предварително да бъдат отстранени негодните за нашите деца и младежи и материали, които водят до основателни съмнения и притеснения от радикализацията им. Разгледах и проекта доклада на госпожа Рашида Дати, основен докладчик Комисията по граждански свободи, правосъди вътрешни работи и бих казал, че много от нейните идеи заслужават нашето внимание. Трябва да отбележа, че тя дава голяма тежест на образованието, като оръжие за предотвратяване на радикализма и радикализацията, наред с проблема, който съществува в затворите местата за лишаване на свобода, необходимостта от подобряване на обмена на информация относно радикализираните европейски граждани и общности в Европа, както и необходимостта от обмен на добри практики за изкореняване на тези процеси. Нека оставим комисията Либе по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи да оцени, измени и подобри нейния доклад. Надявам се, че ние с още усилия ще успеем да им предоставим едно добро становище, балансирано, с ефикасни мерки в сферата на културата и образованието и очаквам от вас, колеги, да допълните моите пропуски в проекта доклада, който ви предоставям. Срокът за измененията е доста кратък, тази среда 15 юли 12 часа. Ще повторя още веднъж тази сряда, 15 юли, 12 часа на обяд. Но смятам, че той беше разпространен на време и се надявам докладчите с сянка да са имали вече възможност да поработят върху становищата си. След като излезат преводите на нашите предложения за изменения, ви предлагам да направим среща в първата пленарна сесия в Страсбург след почивката и да разгледаме заедно възможностите за компромисни изменения, като ще се погрижа да ви изпратя още първата седмица на септември предложенията за компромиси датата и мястото на срещата. Краткият срок е оправдан с факта, че може нашето мнение да достигне до основната комисия да бъде взето под внимание. Известно е, че ще има изслушване по темата през октомври, който ще се преведе точно преди гласуването на доклада в пленарна зала. Затова и ограниченото време за работа по този доклад не би трябвало да бъде пречка за нас. Както вече отбелязах и искам да повторя отново, този проблем, тази тематика за мен е от изключително значение, като един от основните проблеми на нашето общество и работата го изисква. И тук бих обобщил, че на ниво на Европейски съюз най-важно ще е да бъде предоставен момент на добри практики в рамките на Съюза и на оценка на мерките предприяти в държавите членки. Благодаря за вашето внимание. Уважаеми колеги, очаквам вашето предложение. Thank you. Grazie и e penso che... Благодаря. Отлична работа. Искам да припомня също така, че имаме изслушване по тази тема, което ще бъде важно. Сега давам докладчите в сянка, които поискаха думата. Колегата Двер. Хвала за беседа. Благодаря ви, че ми давате думата. Трябва да кажа, че много се радвам, че Комисията по култура има възможност да подготви становище за доклада на Либе. На първо четене е, тази тема изглежда като тема, свързана с сигурността и само с сигурността. Обаче, ако искаме наистина да разрешим този проблем, то тогава трябва да анализираме от различни гледни точки. И ето точно тук излизаме на преден план ние. Мисля, че господин Джамбаски е подготвил много добро становище. Ние ще работим по наши изменения, разбира се, и е, се надявам да стигнем до един добър текст е, до септември. Съгласен съм с докладчика. Европа има много проблеми пред себе си и много въпроси има за разрешаване. Но мисля, че тези въпроси няма да бъдат толкова сериозни или тези проблеми няма да бъдат толкова сериозни, ако гражданите от държавите членки не участваха в терористични актове и тук и в чужбина. И точно тук е нашата задача. Трябва да предотвратим радикализацията, за да не се допуска това. Трябва да предотвратим вербуването. Имаме нужда от една система, която да предотвратява такъв тип вербуване. Разбира се, може проблема да се гледа от различни гледни точки, от съдебна или правна гледна точка, т.е. трябва да се укрепи функционирането на някои институции, като Европол, Евроюст, например. Трябва да имаме система за обмен на най-добри практики, информация. И вече говорихме за подходи към такова решение. Определени държави членки вече имат санкции за така наречените чуждестранни бойци. И това е добър признак, добър знак, защото въвеждайки такива санкции, ние ще предотвратим възможността други граждани да заминат в чужбина и да се бият за терористични организации. Но в дългосрочен план единственото ефикасно и ефективно решение на този проблем е образованието. Училищата могат да се явят тук. Те не са единствената институция, разбира се, която може да го направи. Трябва, разбира се, е, учебната програма и учебните планове е, да бъдат по-отворени към демократични идеи, т.е. да се говори за това, кое е приемливо в една демокрация, кое не е приемливо, кое в историята се е доказало като е, погрешен начин да съжителстваш с другите. Училищата са онези институции, които могат да окажат своя ясен отпечатък върху младите хора и да ги научат на демократично поведение. Както казах, обаче училищата не са единствените действащи лица тук. Има и други институции, образователни и така нататък, които могат да изиграят своя роля. От друга страна, бива да забравяме и медиите. Те също трябва да играят роля. И Различните организации на професионалисти и експерти също трябва да се намесят тук и да играят роля. Много е притеснителен този феномен с така наречените чуждестранни бойци. И за да може да се предотврати радикализацията, имаме нужда от един холистичен подход. Трябва да образоваме хората и точно там Нашето становище се чуе ясно. Сега, колеги, имаме 10 е, минути, доколкото разбирам превод. Okay, okay. So, А, не, имаме повече време. Колегата Кенге. Благодаря, госпожо председател. Аз също смятам, че е много полезен този проект за становище за превенцията, защото Комисията по култура трябва да играе важна роля в този процес. Обучението, образованието, културата имат много важна роля и в превенцията на радикализацията, както и в вербуването на гражданите от терористични организации, както разбира се и в дерадикализацията. Образователният процес, през който преминава всеки един радикализиран индивид, има нужда от един многостранен, новаторски подход, който да бъде постоянен. Точно за това смятам, че нашата комисия е тази, която трябва да се изкаже, за да подчертае тези три елемента. Е, според мен трябва да има постоянно сътрудничество между различни субекти, които участват в развитието на индивида съвместно участие на семейството, както подчерта от колегите, значи семейството, училището, общностните организации, социално подпомагащите организации, всички те трябва да направят така, че превенцията на радикализацията да става посредством една борба а, срещу бедността, изключването, социалното изключване, маргинализацията и а, отпадането от училище. Всяка една държава членка трябва да съсредоточи своите образователни програми върху принципи, които почиват върху междукултурното общуване. Тази дума трябва да се върне отново в много програми. Междукултурното общуване. Трябва да има обмен, за да се насърчи интеграцията. Социалните медии се ползват за върбуване и за това е необходимо а, да имаме преподаване насочено на училище, в училище за социалното ползване на социалните мрежи и интернет. И по-специално използването на език а, и избягването на езика на омразата. Това ми е много при сърце като тема. Важно е също така да имаме ясни действия в социокултурните среди, където е най-деградирало положението в държавите членки, нещо като гета, защото там има маргинализация и гетизация. И в последствие има голяма чувствителност на тези групи и по-голямо излагане на риск за интеграция bisogna puntare anche sull'insegnamento delle diverse religioni. Също така трябва да се преподават различните религии, за да не се създават фобии, както и предразсъдъци, които да са безпочвени, защото от тази липса на познания излизат стереотипи и погрешни идеи. Затворите и местата за лишаване на свобода са местата, където хората са най-много изложени на радикализация. Затова трябва образователни процеси и подходи към всеки един лишен от свобода. Необходимо е педагогически, необходим е под, педагогически подход на експерти и специалисти и адхок трябва да бъде този подход към всеки индивид. Когато искаме да предотвратим радикализация или пък когато дерадикализираме някого. И накрая трябва да се обърне внимание на, опре... на тези лица, които идват от такава семейна среда, която е радикализирана, за да не бъдат маргинализирани те и да не се радикализират следващи бъдещи поколения. Ученето трябва да е постоянен процес. И когато имаме лице, което бива дерадикализирано, ние трябва да го обградим от положителни стимули – които да му помагат и професионално, и личностно да се развива. И гражданското общество а, да го приеме, това лице да бъде част от него и да подпомага той неговото развитие. Много се радвам, че нашата комисия може да работи по тази тема. Но това е непрекъснат процес – и държавите членки трябва да се заемат с него. Защото от това, което гледаме по телевизията и по мас-медиите, когато се говори за тази тема, обикновено се говори за фанатици, говори се за луди едва ли не, а не се говори за радикализация. Говори се за фанатизъм. Тоест и терминологията трябва да се промени, за да се насочим точно към корените и да дадем ясни предложения. Благодаря ти, Сесилия. Колегата Тлом има думата. Тя е докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Не се радвам много, че се занимаваме с този въпрос, тъй като въпросът никак не е приятен, разбира се, но и колегата се е справила отлично, наистина. Но, за мен лично има тук една определена опасност. Ако сме много активни в борбата срещу някое зло, може то да стане по-видимо и по-примамливо. Трети закон на Нютон. Всяко действие води до противодействие. Трябва много внимателно да се пипа. Най-доброто тук в документа от Либе е, че имаме нужда от социологически профил на тези радикализирани хора, защото ние не знаем кои са те. Ние си мислим, че знаем но всъщност не знаем. Може да са от уязвими групи или от маргинализирани или точно обратното. Всъщност не знаем. А това е най-важното тук. За тези части, които предлагаме, да, необходими са програми за борба с радикализацията и за насърчаване на толерантността. Трябва да има най-добри практики в образованието и по-специално на емигранти, и бежанци, за да не бъдат изключени те социално. В моята страна, Естония, няма никакъв опит, например, да се адаптира тези новодошли хора към нашето общество. Други може да имат отличен опит, други държави. Така че е добре да обменим информация. На нас поне ще ни бъде много полезно и предполагам не само на нас. Трябва да има взаимно учене и взаимни контакти на религиозните лидери. Те трябва по някакъв начин не могат да влияят на мнението. Сега за журналистиката. Аз не съм за това да се влиза в пропагандна война. Нашите ценности трябва да бъдат ясно показани. Държавите членки трябва да имат общи стандарти на журналистическа етика. Аз съм бив журналист и зная, че когато има етика, тя работи. Ако има етични, етични кодекси, те ще ни помогнат. Трябва да се борим срещу езика на омразата в медийните а, статии, както и в коментарите на хората под тези статии. Всеки онлайн вестник трябва да поема отговорност за коментарите под статиите му, защото понякога се четат ужасни неща. И това не е свобода на словото. Говорят тези хора обаче за свобода на словото, така се защитават, а всъщност това е радикализация. А, и още нещо. Може би не ми липсва връзката с училището, насилието в училище и е, използването на огнестрелни оръжия в училище. Това също трябва да се включи. Имахме неприятен опит с това, а други имат добър опит с това. И може би трябва да използваме този опит от тук на след. Благодаря. И аз благодаря за изказването. Колега Еванс. Тег Еванс. <coughs> Um, <coughs> благодаря, госпожо председател. Мисля, че докладчикът доста добра работа е свършил, както казахме докладът на комисията Либе е много изчерпателен, а ние тук би трябвало да се съсредоточим в рамките на препоръките, попадащи в областите на нашите правомощия. Следвам от Уелс, където имаме сериозен проблем с правенето с този въпрос, както навсякъде другаде. И особено по отношение на младите хора и много млади жени, които заминават за страни като Сирия. Мерките, които, които вземат правителствата като цяло, въпреки че разбира се го говоря най-вече от опита, който аз познавам, е преди всичко опит за предотвратяване извършването на престъпления от екстремисти, а не толкова срещу радикализацията и това хората да достигнат до екстремизма. Ето защо аз ще внеса някои изменения за да се съсредоточа на някои от елементите, които вече са засегнати в доклада. Мисля, че към първа точка трябва да се отбележи, че не само в декларацията от Париж се призовава за зачитане на човешкото достоинство и основните свободи, но и самата харта на основните свободи, разбира се, която може би трябва да припомним. Трябва също така да припомним отговорността на Европейския съюз за гарантиране основните права и разнообразието на всички народи, живещи в Европейския съюз. На второ място трябва да отбележим, че единствено чрез съвместна работа с общностите можем да постигнем някакъв резултат, а много често въпросите, които водят до уязвимостта на дадени общности са социалната, социалното неравенство, маргинализацията и т.н. нататък и тук ролята на образованието, както казва и докладчикът, е много важна. Тук можем да заложим ценностите на равенството и разнообразието. Но едновременно за това трябва да дадем на младите хора, и особено на уязвимите млади хора, възможност да обсъждат и да се борят срещу първопричините за радикализацията. Те трябва да имат възможност да говорят по тези теми в сигурна среда с хора, които смятат, че са сигурни събеседници. И също така не трябва да, да подценяваме и феноменът радикализация на цели групи, не само радикализация на отделни индивиди. И това е отделен, отделно явление, което трябва да бъде разгледано по по-различен начин. Относно мрежата за осведоменост по въпроси за радикализацията, може би трябва да а, вземем по-ясна позиция и може би да подкрепим държавите членки при изготвянето на стратегии за дерадикализация, мерки и цяла една стратегия, която ще помогне на хората да напуснат тези среди на радикализацията. И ми се струва, че хората, които работят с младежи и с младежите, най-добре могат да го сторят, ако получат подходящото обучение. И последно, смятам, че за да разберем напълно този проблем, ако изобщо можем да го разберем напълно, би трябвало да разгледаме и контекста, в който се случва това явление. Тоест трябва да видим какво се случва в Сирия, например, и да се опитаме да направим оценка не само на насилието на място в страната, но и да последим миграционните вълни към Сирия, и да видим кои са страните, откъдето идват а, радикализираните хора, но и страните, към които те се насочват, ако искаме да разберем контекста на радикализацията като цяло. Благодаря ви. Колегата Уолс. След това колегата Шойдрова. Много ви благодаря. Виждам много общи позиции, много общи елементи между това, което вие сте направили в доклада си и в рамките на моята дейност. Благодаря ви за свършената работа. Тя ще бъде полезна и на мен. Бих искала да се спомня нещо, което казахте за учебниците, религиозните учебници. Тук може би трябва да обсъдим и изобщо въпроса за училищата, за които са за религиозните училища. Едно такова училище в северо част на Обединеното кралство, което беше създадено от, едно от а, един човек, който вярва в креационизма и смятам, че когато говорим за радикализация, може би трябва да се замислим и за другите вероисповедания, не само за исляма, защото тук има опасност да попаднем в а, клопката на хемофобията. Ако тук говорим за исляма, трябва, може би трябва да обсъдим и много други случаи, в които религията играе прекалено голяма роля в образованието, така че а, всъщност тук ще проверих малко в, в интернет какво е положението и бях права. Това е въпрос, който притеснява преподавателите в моят избирателен район става въпрос за една академия, която обучава преподавателите и излиза с доста странни мнения, така че трябва да сме много внимателни, когато споменаваме такъв вид религиозни училища. Колегата Марагал. Благодаря, госпожо председател. И така, да, да, да, стана, стана грешка. Да, заповядайте, продължавайте. Интервенционes. Аз се вдъхновявам от вашите изказвания. Виждаме каква е ролята на образованието, на училището, на преподавателите, на учебното съдържание. Задавам си следния въпрос – Е, поставяме ли достатъчно ударението върху превенцията? Е, мисля, че трябва да възприемем и друг подход. Колкото по-добре си гледаме работата, колкото по-добре работят училищата, е, толкова по-голямо въздействие ще има образованието. Говорим за цялостен подход. Да, съгласен съм. Трябва да има цялостен подход. Трябва да имаме предвид обаче каква е обществената среда, как да се приобщават е, е, тези млади хора в културната среда, в економическата среда, в социалната среда. В, е, в едно становище преди 16 години е, виждам, че може да се полагат усилия. Може да има образование, но ако няма политика, особено политика, за която отговарят общините, е, ние трябва да я поддържаме, трябва да я допълваме, трябва економически да я подкрепяме. Ако няма подобни усилия, тогава работата в училищата може би ще се окаже напразна, защото ние отказваме на младите това, което са им обещали. Е, когато се изправят лице в лице с действителността, ще видят, че нещата не са такива, както сме им ги описали. Е, виждаме, е, примерно, да речем, в големи френски, английски или испански градове, нито един град няма монопол върху подобна ситуация. Има история, има социални и економически модели. Така че аз е, мисля, че трябва да имаме и предвид и това в нашата работа. Въпросът за превенцията отива далеч отвъд правомощията на нашата комисия, но нашата роля е да привлечем вниманието на другите парламентарни комисии по тази проблематика. Грация, Орала, колега Седрова, Кизура. И сега давам думата на колежката Сойдрова. Благодаря, е, госпожо председател. Какво искаме да постигнем? Ние искаме да е, разработим инструменти за предотвратяване на радикализацията, която може да доведе до насилие и до тероризъм но радикализацията на възгледите обикновенно тръгва от някаква грешка. Ние трябва да видим какви са тези нарушения в функционирането на нашите общества. Ако семействата не работят както трябва, защото семейството е ядрото на обществото. Именно в когато, когато семействата не са достатъчно сплутени, когато те не са единни. Именно от тук проистичат нередности за цялото общество. Ако приемем образованието като превенция на радикализацията, нека да преценим с какъв инструментариум разполага образованието. Аз мисля, че обикновено лидерите, които радикализират, обикновено са високо образовани и обаятелни личности. Тези, е, които манипулират, обикновено манипулират хора, които не са така образовани и които изпитват някаква неудовлетвореност от живота си. Така че радикализацията се засилва, но нека да видим какви са първопричините нека да прецетим е, каква неизправност има в самото общество. Говоря за това, защото аз мисля, че нашия доклад не трябва да бъде прекалено дълъг. Е, какво е важното? Важното е какво да се прави на място. Е, становището на Европейския парламент е, трябва е, да насочва към решения, които са насочени към първоисточника на проблема, и аз мисля, че е, образование или обучение в духа на етиката е много важно. Е, защото е, трябва да се види смисъла на живота, трябва да се очертае някаква разумна перспектива в живота. Ние трябва да предоставим на младите хора качествено образование, е, което да им осигури работно място. Това ще бъде моя принос към доклада, който трябва да призове към ясни мерки срещу радикализацията и насилието. Благодаря, много беше богат този дебат. А, иска ли Европейската комисия нещо да каже? Или не? Някой иска ли да изкаже? Благодаря за това, че давате възможност на Европейската комисия да каже няколко думи. Аз мисля, че е, вие привличате вниманието на комисията е, върху декларацията от Париж и върху Европейския дневен ред за сигурността. Посочени са и основните е, приоритети на комисията по този въпрос. От различните изказвания чух че е важно, че двата документа, декларацията от Париж и дневния ред за сигурността, е, се съсредоточават върху превенцията, върху превенцията е, в образованието, превенция на радикализацията, но и насърчаване на основните общи европейски ценности. Искам само да кажа, всъщност това не е роля само на образованието. Всички документи отиват още по-далеч, позовават се и на други отрасли, има е, сътрудничество между различни отрасли в работата за младите хора, тяхната сигурност, културата и спорта. В тези документи е, става ясно, че е, това изисква дейности на национално, регионално и местно ниво, но също така и на европейско ниво. Ние е, е, ще наблюдаваме различните действия, които ще се предприемат. Надявам се да имаме възможност отново да обсъждаме този въпрос в парламентарната комисия, но мога да ви кажа веднага, че е, ние е, разработваме документи за образованието, професионалното обучение и за младите хора. Това е съвместен документ между комисията и съвета. Надявам се, че ще бъде готов през септември. Надявам се, че и вие ще имате възможност да обсъдите този документ момент вие ще видите, че е, докладите се спират на засилването на ролята на образованието и на работата с младите хора за предотвратяване на радикализацията, е, и е, разпространение на европейските ценности, но и отвъд това, в духа на толерантността, против дискриминацията, за приобщаването на всички в обществото. И още една точка, последната точка, е, по европейските програми. Действително, ние виждаме Еразъм Плюс, как ще работи и там също се подкрепят същите приоритети. Grazie. Allora io penso che appunto sia stato una... Mm, Мисля, че дебата беше много добър. Извинете. Първо ще дам думата на докладчика. Е, искате ли думата? Не, не искате. Добре. Само ще кажа, че ще ви повторя думите. Утре на обяд, крайен срок за изменения. 15 септември гласуване в Комисията по култура. Комисията Либе 12 октомври. Ще имаме изслушване на 15 октомври. Това ще е една възможност да се навлезе в подробности с експертите. Добре е да си има предвид част от нещата, които се казаха. Подходът е правилен. Приносът на комисията за култура към становището на Либе, е, че точно културата, образованието е един инструмент, заедно с други дейности, например младежки организации, спорт, творческа дейност. Тоест чисто хоризонтално да се подходи за по-ясното приобщаване на тези млади хора в обществото и насърчаване на положителни ценности. Превенцията, каза го и Марагал, е вторичен ефект първо всъщност посредством положителен подход бихме могли да въздействаме. Много ти благодаря. Благодаря на докладчите в Сянка. Благодаря на всички. Преминавам бързо към второто становище. Доклада на колегата Дразнодепски. Краснодепски, извинете, политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора. Както знаете, за да оставим повече време за разработка и преговори по измененията. Изместихме нещата във времето. Гласуването при нас е 15 октомври. В Емпло 10 ноември и изменения 22 юли 12 часа на обяд. Давам думата на колегата.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 доста време обсъждаме темата. Вече закъсняваме. Ще очертая само основните тези, които се застъпват в доклада. Говорихме за радикализацията на младите хора. Това е нещо много важно. Е, говорим и за безработица сред младите хора. Ясно е, че безработицата има дълбоки корени Е, за това не е отговорно, отговорна само образователната система. Съобразно статистическите е, данни, става ясно, че образователната система не играе своята роля. Смята се, че е, младите безработни в Европейския съюз са 7 милиона и 500 хиляди. От друга страна има 2 е, е, милиона работни места, е, които остават незаети. Да не забравяме, че и професионалното умение, които придобиват младите хора, не отговарят на нуждите на пазара на труда. От друга страна, е, съвременното младо поколение може би е най-образованото поколение в историята на Европа. Парадоксално е, е че е, това е съпроводено с толкова висок процент на безработица. Естествено, че трябва да се занимаем с резултатите от обучението, което получават младите хора, трябва да отчетем и мнението на работодателите. Е, обикновено учебните заведения казват, че отлично са подготвили младите хора за професионалния живот и за живота по принцип, докато работодателите не споделят това мнение и според мен и тук има несъответствие, на което трябва да се търси решение. От друга страна, в доклада си аз се спирам на поредица от въпроси, които могат да допринесат за подобряване на резултатите от обучението и е, които могат просто да помогнат на младите хора да намерят работа по-лесно. Едно от нещата са, например, задочното обучение, много по-пряка връзка между образователната система и изискванията на пазара на труда. Тук, естествено, трябва да има по-близко сътрудничество между учебните заведения и е, работодателите и е, бизнес средите. Но всичко това естествено на ниво на отделна държава член. Може да се свърже проблематиката с стажовете, с професионалната практика. Това е начин да се придобие известен опит, вследствие на което работодателите много по-лесно ще ги вземат на работа. Още един въпрос – програмите предназначени за младите хора, университетите, мобилността на младите хора. Мисля, че не трябва да се ограничаваме само с това. Според мен, в Европейския съюз унези, които продължават образованието си, унези, които следват, в крайна сметка се оказват привилегировани. Те по-лесно освояват знания по принцип. Тоест, е, за тях е много по-лесно да намерят работа. Привличам вниманието ви и върху подготовката на преподавателите, върху е, социалните дейности на младите хора. Чрез е, социални дейности също се придобиват и познания, и професионални умения, и което също улеснява навлизането на пазара на труда. Накрая, ние е, е, е, засегнахме въпроса за новите технологии по време на разговора ни с е, господин комисаря. Цифровото изключване на определени региони или на определени групи от млади хора е, при положение, че тези умения трябва да бъдат придобити още в учебната, на, на учебната скамейка, на училищната скамейка, това също е, е въпрос от национална компетентност. Но за това се говори по-рядко. От една страна говорим за по-добра връзка между професия, професионална квалификация и пазара на труда. Не, искаме по-добре насочена професионална квалификация към пазара на труда. Това може би не е разрешение, но може да улесни този труден път. Искам да се спра на нещо, за което се говори по-малко. За значението на възпитанието по принцип на така нареченото човешко същество, това е много важно, когато говорим за радикализация когато има радикализация от една страна, от друга страна развитие на цифрови технологии. Не бива да пренебрегваме е, литературата, изобщо съприкосновението с е, е културни прояви. Това дава възможност на, хора, на младите хора да учат, да разговарят е, е с другия. Е, и това ще им помогне по-лесно да намерят работа и е, по-късно по-лесно да упражняват и професията си. Много често днес чуваме е, за е, криза на човечеството, за криза на личността. Аз мисля, че този тази, е, смята се, че, е, че хуманизмът е не така необходим. Но все пак не бива да забравяме, че хуманизмът също е ценност. Е една осезаема ценност, защото хората, които имат обща култура и възпитание по принцип, много по-лесно могат да участват в обществото. Те ще участват в обществения живот по друг начин. Има друг въпрос, който не бива да пренебрегваме. Това са традиционните занаяти. Занаятите изобщо. Аз съм университетски преподавател и много често, е, когато гледах аудитория пълна с е, студенти, е, които се вълнуват от политология, например, си задавах въпроса дали нямаше да е по-добре за тях да овладеят един занаят да си вземат хляба в ръцете. Дали е, избора на професионално обучение е, няма да възстанови престижа на тези традиционни и забравени занаяти. Това е един призив, който се надявам да бъде чуд в Комисията по култура. Алора, е... Много ви благодаря за това, което казахме. Започвам с колегата Неков, Трупел и Сойдрова. Госпожо председател. Две минути, ако обичате. Напред бих искал да благодаря на докладчика господин Краснодепски за свършената работа по становището. Младежката безработица безспорно е проблем, който вълнува всички ние в центъра на политиките на Европейския съюз. Тежката економическа криза и сериозните бюджетни ограничения, през които премина Европа, неминуемо се отразиха и върху нивата на заето сред младите – Съгласен съм с докладчика, че е необходима реформа на системите на професионалното образование и обучение, така че да бъдат по-атрактивни за младите хора и по-практически насочени и съобразно променящите се нужди на пазара на труда. Смятам обаче, че становището акцентира главно върху необходимостта от промени в системата на професионалното образование и обучение, а това е само част от проблематиката – като докладчик в сянка на становището бих искал да се спра на няколко основни момента. Те са 6, като приветствам прилагането на младежката гаранция и осигуряването на авансовото финансиране по линия на инициативата за младежка заетост, но това е само краткосрочно решение на проблема. За да се справим по по-устойчив начин с този проблем са нужни мерки в дългосрочен план. Затова на първо място Държавите членки трябва да засилят структурния диалог и сътрудничеството между образователните институции и бизнеса, за да се адаптират самите учебни програми към търсенето на, на пазара на труда. На второ място, много е важно да се развиват базови умения и компетенции, като боравенето с информационните и комуникационните технологии, математиката, владението на чужди езици и мобилността, които позволяват на младите по-бързо да се адаптират и приспособяват към променящите се нужди на пазара на труда. В тази връзка, докато редица млади хора стоят без работа в информационния и комуникационния сектор, има множество незаети работни места, които са също и добре заплатени. Затова Смятам, че държавите членки трябва да направят по-привлекателни специалностите и професиите в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката за самите млади хора. На трето място, основен момент, на който искам да обърна внимание, е обучението по предприемачество. То има една уникална възможност, че чрез него се изграждат способности за поемане на разумни рискове, критично мислене, качество за лидерство и така нататък а, и затова смятам, че тези елементи на обучение по предприемачество трябва да бъдат включени във всички нива на формалното и неформалното образование. have Okay. И последно още няколко стъпки, които също са много важни. А, кариерното развитие в дългосрочна перспектива трябва да, помислят, трябва да помислят много сериозно в насока за отпадането от училище. Как да спрем точно а, този процес. За базовите умения а, ви казах. И също в заключение бих искал да кажа, че за да намерим трайно решение на младежката безработица е необходимо държавите членки да гарантират, че инвестициите в качествено образование, обучение и развитието на хоризонталните умения са приоритет, защото инвестирането в образование е от ключово значение – за стимулиране на растежа на конкурентоспособността в Европа и е крайно време да, образ... да разберем, че наистина, ако искаме да вървим напред, това става чрез образование, образование и пак образование. Благодаря. Благодаря колегата Трупел и после Сойдрова и приключваме. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря на докладчика. Разбира се, важно е да се помисли за това какво може да направим на европейско ниво, за да намалим безработицата, да дадем повече възможности на младите хора. В светлината на казаното от господин Краснодемски, той говори за литературата, за това хората да са грамотни, за уменията. Да, имат нужда от повече умения от тези, които се изискват на пазара на труда. Това означава, че образованието е нещо повече от това да можеш да работиш защото иначе занижаваме стойността на образованието. Има много други предизвикателни, сложни професии, необходими са ти умения за разрешаване на проблеми, необходими са междукултурни умения и други. Но това, което според мен е важно и това, което трябва да остане у всеки един от нас е да се постигне баланс между това да можеш да работиш и да имаш необходимите умения и всичко останало, което е свързано с образованието. Що се отнася до обмена на най-добри практики и дуалната система? Вярно е, че в Европейския съюз има държави членки като моята, където има опит, много добър опит с дуалната система на професионално обучение, но това не означава, че това може да бъде експортирано, изнесено или веднага пренесено. Трябва да се вземат предвид характеристиките на държавите членки. Не може да налагаме една шапка на всички глави. Системата трябва да бъде адаптирана в отделните държави членки. Ако е възможно, ако е успешно, тогава е чудесно. Може да има обмен на становища. Благодаря. Колега Сойдрова. Колегата Сойдрова е последна. Да, благодаря ви съвсем накратко. Правним смерем доведности са скутечни за... Какво бих добавила към този доклад? По принцип съм съгласна с основните насоки, трябва да се съсредоточим върху пригодността за заетост. Това, което искам да добавя аз лично към доклада, е свързано с а, предприемачеството. То да бъде включено в обучението и образованието. Така че предприемаческите умения и компетентности трябва да бъдат включени. Това ми се иска да видя в доклада, тъй като това ще даде възможност на хората да намерят работни места. Втората важна тема е правилния избор на кариера, на професия. Е, изправени сме често пред този проблем. Трябва да има указания, насоки за избиране на кариера или професия. е перспективу. А... Имаме нужда също така от висококачествено образование, което дава е, високи умения. Ако искаме 40% от завършилите университет, не се довършва изречението, а, трябва да се подчертае, че нашето образование а, трябва да бъде висококачествено и да бъде пряко свързано с пазара на труда, с професионалните кариери на нашите студенти или ученици. Сега, по отношение на дуалната система на професионално обучение, аз я смятам за много важна, но това, което трябва да добавя е, че прекъсва председателката ораторката и тя не довършва. Европейската комисия иска ли да се изкаже? Ако има някой, няма. Добре. Реплика на докладчик. Разбира се, ако иска да вземе думата отново. Мисля, че обаче колегите са съгласни с вас. Не знам дали има смисъл. Така, измененията 22 юли в 12 часа и след това ще се гласува в Комисията по култура на 15 октомври, имайки предвид какво ще се случи. Приятна работа. Мисля, че всичко се каза. А, нашето становище ще бъде ясно и силно по една важна тема. И така, Преминавам сега а, към а, последния доклад, а, доклада на колегата Даран Диаран, ролята на ЕС в рамките на ОНЕ, как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС. И това е важен доклад, защото се поставя в тази нова стратегия на нашата комисия по култура да присъства все повече в културната дипломация. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател това становище от Комисията по култура за ролята на Европейския съюз в рамките на ООН ни дава възможност да засегнем някои много важни моменти, свързани с интелигентна външна политика на Европа. Понякога използваме термина междукултурен диалог и ние повтаряме, че идеята за Европа почива върху идеята за културното многообразие. Смятам, че този диалог може да бъде ключа към едни нови отношения между Европа, държавите членки и трети страни. Днес наистина трябва да разберем какви са предизвикателствата, които стоят пред нас например тероризъм, миграция и така нататък. Културната дипломация не означава чисто и просто да организираме европейски музикални концерти по света. Не. Означава да мислим за културните аспекти, които ни свързват с други части на света и културата да се превърне в една по-мека или ясна а, сила, която да имаме като фактор. Това означава насърчаване на основни права и свободи, да се създават нови идеи за световното гражданство. Културата означава да разбираш и правата на човека в реципрочен план. Затова връзките ни с агенциите, ООН и всички, които се занимават с култура и права на човека трябва да бъдат съсредоточени в различни сфери. Трябва да работим и с ЮНЕСКО. Трябва да засилим ролята на Европа. И това може да се случи, например, когато говорим за контрабанда с произведения на изкуството в бежански лагери, конфликтни зони и така нататък. Искам да благодаря докладците в сянка, с които работихме. Много ни притискаха сроковете, но постигнахме съгласие по аспекти, които според мен са изключително важни. Предлагаме различни инициативи, като, например, искаме от СВД да назначи във всяка делегация в чужбина лице, което да отговаря за насърчаване и е, координация на културните ни програми и това лице да работи заедно с държавата Домакин, за да може да е, рекламира нашите творци посредством преференциални споразумения за работа и изразяване на културното многообразие в рамките на ООН. Seguimiento de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural adoptada. Говорим за Конвенцията за културно многообразие, която бе приета след случилото се 2001 година. Говорим за това колко е важно творческото начало, многообразието. Културното многообразие е нашето общо общочовешко наследство и то трябва да бъде консолидирано за да се ползва от бъдещите поколения. Това, което казах всъщност, са цитати от конвенцията, прията в един трагичен момент от близкото ни минало. Те показват волята ни да работим за постигане на хармония сред народите. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега искам да дам думата на докладците в Сянка, които са поискали да се изкажат. Здруевски е първи, след това Неков, след това Джамбаски и след това Трюпел. По две минути на човек. Благодаря. Жал ми е за преводачите, казва депутата, защото много бързо се изчете на испански текста и те страдаха. Аз ще чета бавно. Това е много важен въпрос. всички изменения, всичко, което е предложено тук е много точно. А, и аз трябва да кажа, че се присъединявам към становището. Аз а, съм предложил известни изменения и бих искал да привлека вниманието ви към нещо. Значи трябва да се направи разлика между два процеса. От една страна процеса на промотиране, рекламиране на културата сама по себе си. Културата означава стойности, ценности и трябва творбите на нашите творци да работят а, сами за себе си и да насърчават тази култура. След това, друг процес. Да използваме културата, за да рекламираме други постижения на а, обществото, например, на Европа. И тези два процеса, според мен, са различни и са, други, са различни инструменти за сближаването ни в културен план и за това културата да се ползва, за да може да се рекламират определени мероприятия, или съответни народи, групи, общности и така нататък. Ние сме част от Европейския съюз, имаме ООН, така че това са различни институции и за това трябва да се възползваме от тези възможности във всяка една институция. Благодаря. А, е, колега Неков? Колегата Неков. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда изключително кратък. Имаше един доста конструктивен диалог с господин Барандиаран като докладчик. Подкрепям това, което каза и другия докладчик в, в Сянка. Мислим в една насока. Трябва да има по-голямо сътрудничество и, и по-стратегическо между Европейската комисия и ООН в областта на опазването на световното културно наследство както и за засилено международно сътрудничество в конфликтните зони, например чрез стратегията, наречена Синия щит. От тук нататък за... подчертавам, че има успех в подготвителното действие в областта на културата в външните отношения на Европейския съюз. И след подписването на меморандума за разбирателство има много по-голямо сътрудничество между Европейския съюз и ЮНЕСКО, и ЮНЕСКО като цяло. Точно за това призовавам за установяването на годишен структурен диалог на високо ниво, за да сме способни да посрещаме общите предизвикателства по по-устойчив начин. Това означава да излезем извън тази рамка на, на финансово спонсориране само и на съвместно управление на проектите и след това нищо. А за това нещо да се постигне, за да има е, продължение и, и популяризиране на европейското културно наследство трябва да има структурен диалог. И последно, в този диалог на конкретика ние трябва да осигурим преференции за, за артисти, за културни дейци, за художници с специални визии и по този начин да може обмена на световно ниво да бъде засилен. Благодаря. Грация. Е Драмбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика за представеното становище, желанието му да намери компромисно решение. Благодаря и за получените предложения за изменения. Знаем, че и за този доклад времето за работа е доста ограничено, затова приветствам начина му на работа. Като докладчик Сянка съм подготвил някои изменения от името на моята група. Смятам, че статусът, който има Европейския съюз като наблюдател, подчертавам наблюдател Общо събрание на ООН е добро постижение и се радвам, че това се случи посредством резолюция от 2011 година. Докладчикът предлага да бъде даден право на глас на ЕС в управителни съвети на агенциите на ООН в областта на културата и образованието. Трябва да имаме предвид, че това са области, в които ние тук на европейско ниво не можем да приемем общи политики и би било безмислено да искаме гласуване като пълноправен член на ООН, ако нямаме обща политика, която да представяме. С по-голяма част от останалите предложения съм съгласен, трябва да бъде насърчавана политика, която води до благодетелстване на държавите членки в един по-широк свят чрез културна дипломация, обмяна на добри практики, но още веднъж подчертавам по отношение на правото на глас, смятам, че е малко избързано. Благодаря за вниманието. Благодаря, колегата Трюпел. Благодаря. Благодаря на нашия докладчик. Когато говорим а, а, за това каква роля трябва да играем ние в ООН, особено що се отнася до културата, искам да подчертая онова, което споменахме по отношение на външните отношения. Не трябва да се върви отгоре надолу в културната дипломация. Трябва да има културни отношения да може гражданите да се виждат, да поддържат връзка. Европейския съюз и ООН са активни в много държави, това може да става навсякъде. Също така трябва да се дават повече възможности наистина. А, да работим с НПО също, не само на държавно ниво. Знаем, че има институции на ООН, трябва да се види каква ще е точно нашата роля. Да, но също така е много важно да се стигне до хората и те да имат възможност да намерят нов контекст и да потърсят възможности за диалог. Говорихме много за конфликти. Има една идея за смекчаване на ситуацията след криза. Това означава да имаме специален бюджет за този инструмент и ако има напрегната ситуация, в сферата на културата да се дават повече възможности на хората, да имат възможност за обмен. Говорим за различни инструменти, разбира се, те са полезни, но аз предлагам и тези, които споменах и ще го запиша в изменение, с което ще изляза. Благодаря. Мисля, че и това е много важно становище. Иска ли някой? Има ли някой от Европейската комисия? Няма. Добре. Докладчикът нещо иска ли да каже накрая? някакви думи. Благодаря, госпожо председател. Искам само да благодаря. Искам да благодаря на колегите и да кажа, че направих едно представяне е, докладчиците Сянка. Мисля, че включих техните становища в своето изказване. Имаме ограничен брой думи, знаете, да ползваме в докладите и, и трябва с тези, този брой думи да кажем всичко. Това е голямо усилие, за да може да се включат всички идеи на колегите, всичките им предложения и така нататък. Но обръщам се към Европейската комисия с е, един апел – не дейте сега а, да бъдем такива. Нека да бъдем по-амбициозни за Европа. Не може винаги да се задоволяваме с минимума. Ние трябва да дадем адекватен отговор на теми като тези, които са обект на настоящото становище. Защото това ще ни даде възможност да консолидираме възможността си за предприемане на действия което да даде нещо добавено над инициативите на всяка една отделна държава членка сама по себе си. Така че аз ще се опитам в максимална степен да интегрирам идеите на колегите, но а, няма да сведа до а, минимум европейската амбиция. Не. Благодаря. Да, добре е да се даде наистина тласък на сътрудничеството в културната сфера И това може да бъде наистина началото на една общност на стратегиите в външната политика. Мисля, че що се отнася до културните отношения, това е много важно. Без да намаляваме многообразието. Знам, че има две неща, които са важни и ще ги включите. Мисля, че това е една възможност да се включи темата, която вчера обсъдихме. за разрушаването на културното наследство и неговото опазване. Трафика на такива произведения – Също така, днес сме изправени пред 50 милиона лица, които са бежанци, бягат от страните си, така че за тези хора също трябва да се мисли. Това винаги трябва да е част от външната политика и политиката за близките отношения с съседните страни. Също така целите на хилядолетието. Това е също една тема. Културата в тези цели. Защото целите на хилядолетието трябва ще бъдат обсъдени. Знам, че идната седмица ще има конференция в Адиса Беба, през септември ще има междуправителствена конференция и Европа в рамките на ООН би трябвало да защитава много повече темата за културата и това ще се спомене. Това за мен е много важно, докладът е много важен. И така, 15 юли, 12 часа, краен срок за измененията. 15 септември в нашата комисия за култура, в АФЕТ 13 октомври. Има достатъчно време за допълнителна работа. Още, още а, да, разбира се. Трябва само да ви кажа кога е следващото ни заседание. 14 септември в 15 часа и 15 септември в 9 часа. Е, и сега малкото, които останаха колеги, много сте ценни. Искам да ви благодаря и да ви пожелая всичко най-хубаво през почивката, приятно лято, всичко хубаво на семействата ви, на секретарията също на всички, на асистентите и мисля, че отлична работа. Свършихме много тежки два дни, но благодаря ви, че останахте до края и всичко най-хубаво за летната отпуска. Ще се видим през септември. Довиждане!